Mes chers collègues, reprenons nos travaux. Уважаеми колеги, нека да продължим работата ни. Господин Вин Ван Декамп, чакаме ви. Не бързите. Mais, mais tout, tout arrive à point nommé. Prenons le temps. Ка... на здраве господин Виман Декамп. Аз мисля, че това ще бъде един прекрасен следобед. На вълнуваща тема ще говорим. Преди да от, открия а, заседанието с нашите координатори, днес приветствам най-сърдечно госпожа Карла Пейс и господин Брайан които познават Брайан Симпсън, които познават много добре нашата комисия, нали, господин Брайан Симпсън? Ще потвърдите това. И сега те ще разгледат следните теми, как може да се облегчи мултимодалността по морските пътища и ще се постави въпроса за напредъка в коридора Рейн-Дунав. Очакваме много от тази презентация. Първо искам да дам думата на двамата координатори, които ни а, посетиха, които да ни обяснят ситуацията и след това ще дам думата на нашите координатори, които са тук в нашата комисия, господин Маркус Бибър и господин Хердог Ще ви слушаме много внимателно и след това ще ви зададем въпроси, защото ние сме си такива любопитни. Сега госпожа Карла Пейс, имате думата по въпрос за това как може да се подобри мултимодалността в коридора Рейн-Дунав. Госпожо председател, уважаема Карима, госпожи и господа, за мен е наистина голямо удоволствие да съм тук днес и да ви представя е, за е, главата за постигане на мултимодалност и ефективност. Мултимодалният транспорт и другите средства са една от основните цели на Бялата книга по транспорт е, в 2011 година. Това създаде възможност за политиката на логистиката. От една страна а, се а, работи за транспортни коридори с, интегрирани физ, физическа и цифрова инфраструктура с напредничеви IT системи, товаропоток през коридорите и така нататък. От друга страна се поддържа интегрирана транспортна инфраструктура, което е пред поставка за подобряване на логистиката. Сега нека да е, ви кажа е, за размяната на мнение през март. Защо е, Европа реши да отиде отвъд коридорите и да реши редица хоризонтални въпроси, защото проблемите, свързани с мултимодалността, интелигентните транспортни системи са не само общи за всички коридори, но са ефективно разглеждане на такива въпроси а, за системата на Европа за постигане на целите на климатичните промени. Ние съсредоточихме вниманието си върху потенциала на интелигентните решения, но искам да съсредоточа вниманието си върху това как най-добре да се използва капацитета на екологичните транспорт начини на транспорт по коридорите, как да се подобрят е, мултимодалните връзки, по-добре интегрирани а, е, инфраструктури и как да се свърши развитието на физическата инфраструктура и на интелигентните услуги, това е една друга перспектива, едно друго жизнено важно значение, което ще направи транспорта по-устойчив. В, в, в, в доклада по проблемите разглеждахме факта, че търсенето трябва да получи повече вниманието. Инвестициите трябва да бъдат по-добре съсредоточени от трансгранична гледна точка. Приоритизирайки инвестициите в мултимодални платформи, а, трябва да са обект на а, повече внимание. Потока на информацията е не по-малко важен от товаропотока. Цифровизацията следователно е много важен за устойчивото транспортиране на а, а, товари. Аз много добре знам, че вашата комисия за работата по тези проблеми. Искам да благодаря на госпожа Аяла Сентърс а, и ние сме съгласни по ключовата роля на коридорите ТЕНТИ като ефикасна логистика, а, която би могла да се справи с предизвикателствата на дигитализацията. Коридора Рейна Дуна, в която свързва Франция, Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Угария, Харватия, Румъния и България. Е, вече да не говорим за държави не членки на Европейския съюз, като като Сърбия, например, се, е, тя покрива почти 6000 км реална мрежа, почти 5000 км пътища и повече от 3500 е, вътрешни е, водни пътища в европейските държавите на членки на ЕС и не членки. 14 пристанища и терминали. Програмата допринася за задълбочено хармонизиране на е, е, е, европейската економика чрез екологосообразни начини. Инвестициите на Европейския съюз в реални проекти в 2014 и 2015 година е, възлизат на 14,5 милиарда евро, което е 65% от е, средствата заделени за е, транспорт. Мога да ви докладвам, че до този момент има 57 действия в е, коридора 37 в, в действия по монокоридорите с, с стойност 3 милиарда и още половин милиард за другите а, проекти. Позволете ми да ви дам конкретни примери на мултимодалност в коридора Рейн-Дунав. Тук връзката е много важна. А, с Дунава, а, където а, рехабилитацията и генералния план са особено важни. Те са разработени в рамките на стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Работи са координирано с Румъния и Австрия. Необходими са краткосрочни мерки, за да може да се осигури рехабилитацията на водните пътища. Това е обаче източник на най-големите навигационни проблеми и те са най-висок приоритет. Държавите членки през декември 2014 година излязоха с сигнал да се борят съвместно с, предизвикателствата на а, Дунавския регион. Австрия, Словакия, Унгария, Харватия, България и Румъния работят по сътрудничеството. Националните планове за действия, които се изготвят два пъти в година, се използват като средство за мониторинг два пъти годишно на 20 юни 2016 година бяха организирани различни прояви в Роттердам по ТЕНТ-Т. Fairway реализира първите си стъпки записвания на нивото на водата на, реч, на речното легло, а, логистични мерки са необходими. Също така ще бъдат инсталирани автоматични измерителни средства за нивото на река Дунав. Това е харватска снимка. Аз имах аз ще имам щастието да кръстя този кораб през октомври 17 година. Можете да видите създаването на, държа, на станциите по Дунава, на последно място, но не по значение за поддържане на корабите. Сътрудничеството и координацията е свързана с източниците на финансиране. Трябва да се комбинира финансирането за реализирането на проекти, например в България, генералния план установи, че надзорни кораби а, а, липсват, не са достатъчни. Аз а, през Рус, през средата на март, средата на март кръстих един кораб в Русе логистиката, взаимната свързаност, информационните системи, обмяната на данни може да подобри ефективността на логистиката поне по два начина, чрез упростяване на административните формалности, намаляване на бюрокрацията и оптимизацията на товаропотока, по-добро използване на инфраструктурата и техниката, един по- кооперативен подход е необходим и би трябвало да се постави акцента сътрудничеството и мултимодалността са изключително важни за съществуващата инфраструктура на обединяването на товарите. IT и, диги... и цифровизацията също така е много важно в този аспект, според, що се отнася до външ... вътрешните водни пътища. 50 партньори от 13 държави членки обединих усилията си за да издигнат сътрудничеството на ново равнище. Трафика ще се осъществява по проектните коридори. Основен момент е непрекъснатата интеграция използването на услугите, за да се гарантират оптимизирани ресурси, отговарящи на потребностите и изискванията. С тази широка европейска инициатива очакваме да се повиши интензивността на чрез по-добра надежност, намаляването на времето за пътуването, намаляването на административните пречки, и по-добра използваемост на наличния капацитет. Аз имах удоволствието да сложа начало през януари, на тази инициатива през януари 2017 година в Берлин. Необходими са индивидуални решения с подходяща инфраструктура, например по а, логистични платформи, с достъп от и към а, вътрешността на страната. Градските услуги трябва да бъдат по-добре координирани в възловите пунктове трябва да се подобри структурата, вътрешната а, свързаност. Позволете ми да ви покажа а, Георгио, Георгиево в, на Дунава. Тенти финансира едно проучване, едно действие в 2012 година за разработването на технически и оперативен анализ на пазарите, за да може да се реконструира и да се а, подобри и модернизира пристанището в Георгиево. Необходимо е да се споделят, да се обменят най-добрите практики и на основата на окончателните проекти беше одобрено произ... а, вече строителството с намерение да се извършат следните дейности. Управление на проекти и комуникации. На второ място изграждането, прилагането на тримодалния терминал, инфраструктурата на пристанището и да се изградят липсващите звена към вътрешните водни пътища, да се разработи също така една верига на доставки, екоуправление, сертифициране на модела на пристанище Георгиево. Ето втория работен план. Географския контекст на модела Рейна а, Дунав е пример на мултимодалност и ефективност, както за пътници, така и за товари. Вътрешните морски пътища, водни пътища могат да допринесат много за развитието на регионите. Това зависи от политическата роля да се развие възможността а, тези реки да бъдат а, плавателни, включително чрез драгажни операции. И в заключение много беше направено. Няма време обаче да спрем, да почиваме и да се самоуспокояваме. Ние с колегите ще очакваме трети се третото поколение работни планове. Инфраструктурата на коридорите обаче е само началото на процеса. Имаме 13 години да е, довършим и да изпълним целите на ТЕНТ-Т е, и това е много кратко време за изпълнението на транспортни проекти. Следователно е още толкова по-важно да се разглежда прилагането на основната мрежа. Мониторинга се извършва в тясно сътрудничество с държавите членки, с управителите на инфраструктурата. Изключително е важно това за трансграничните про, а, проекти. Искаме също така да гарантираме, че нашите коридори и хоризонталните ни приоритети са напълно мултимодални, като същевременно отчитат всички аспекти альтернативни горива, безопасно паркиране и така нататък, защото само по този интегриран начин коридорите ще отговорят на желанията на хората и на бизнеса. Благодаря. beaucoup, euh, euh, Благодаря ви много. Госпожо Пейс, благодаря ти, Карла, за тази презентация, която беше много подробна. И без да губим каквото и да било време, давам думата на господин Брайан Симпсън, който ще поговори за една тема, която придобива все по-голяма актуалност. Така наречените морски магистрали. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми е, членове на Европейския парламент. за мен е голямо удоволствие да съм отново тук. През юни миналата година представих първата работна програма която очерта визията за бъдещето на морските магистрали и днешното изслучване ще ви даде допълнителна информация. 2017 година е период за интензивно сътрудничество между всички участници в морския сектор, за да се увеличи информираността за значението на моретата за Европа и за модернизиран и а, значението на модернизирането на инфраструктурата в контекста на дигиталния век. След изказването на Карла искам да подчертая колко важна е политиката МОС за морските магистрали за развитието на за, за а, е, трансевропейските транспортни коридори. Благодарение на морската търговия има 40% от вътрешната търговия, 75% от външната търговия на Европейския съюз и а, стоките, преминаващи през европейски пристанища, не спират там. А, те биват доставени по-късно до крайните потребители вътре в а, континента. И вземайки преди тези магистрали, можем да действаме така, че трансевропейските мрежи да доставят възможно на ефективни решения. Последната декларация по темата е, е крачка в правилната посока. Тя показва политическата воля на държавите членки да създават многомодални транспортни коридори с модерни е, технологии за прехвърляне на стоки и ефективна е, структура. Много се радвам, че изрично беше споменато и това, че насоките е, за трансевропейските мрежи са допринесли значителни. Значително, както и е, инструмента за свързване на Европа. Повече от 400 пристанища са включени, те са свързани с а, стотици пристанища по целия свят. 329 пристанища са включени в а, схемата ТНТ, а, това са е транс, европейските транспортни мрежи. 79 от тези пристанища са в пряка връзка с един от девете транспортни коридора и те са тясно свързани с цялостния европейски транспортен транспорт. Те са всъщност логистични а, места за свръзка, които създават работни места и економически растеж. През юни 2016 година представих пред тази комисия своята работна програма и подробния план за приложение. Документът а, взема предвид три, разви... Е, три а, е, стълба на развитие. Ще ви напомня за тях днес. Първо, околната среда. Идеята е, че морските магистрали могат да помогнат на индустрията да е, прилага правото на Европейския съюз по конкретни а, проекти, включително свързани с качеството на въздуха и а, могат да се вземат предвид мерките за контрол на емисиите, да се развият нови а, подходи, свързани с втечнен природен газ и станции за втечнен природен газ, тъй като основна цел ни е да се справим с замърсяването. Приоритет номер две – околна интеграция на морския транспорт в логистичната верига морските магистрали могат да действат така, че това да стане и в морето, и на сушата. Дигитализацията може да направи транспортните системи по-ефективни и може да се използват по-ефективно и съществуващите ресурси, и съществуващите инфраструктура. По този начин може да се намали, е, намали административната тежест, да се оптимизира управлението на веригата доставки, подобри сигурността и да се, нас... да се подобри екологичността на тези операции. През 2015 година генерална дирекция МУФ създаде е, форума за дигитален транспорт и логистика. Това е консултативна платформа за координиране между участниците е, в е, всички засегнати сектори и модалности на транспорта. Една от основните цели на този форум е да улесни изподелянето на данни между заинтересованите лица чрез междуоперативни системи за обмен на данни, които да обслужват различни транспортни коридори. По-настоящем действащите лица в Великата за доставчик на, на услуги за транспорт действат в контекст на фрагментирани информационни услуги, различен контекст в различните страни, различни типове транспорт, където се обхващат различни слоеве при обмена на информация. По този приоритет могат да се финансират проекти и да се а, актуализират а, мерките за координация, да се създадат междуоперативни системи и процеси в различните отрасли на транспортния коридор. Могат да се е, гарантират и по-добри връзки с външните или периферни региони, да се адаптира е, слабия капацитет е, там, където им, има такива проблеми. И тук искам да се спра на още един елемент – Евентуалното разработване на Европейска глобална система за управление на, а, преноса на стоки, нещо, което да оптимизира превоза на стоки в световен план. А, друг важен приоритет е безопасността а, и сигурността. Това означава обучение а, по нови технологии, например бункери за втечнен природен газ, както и а, други проекти, които са свързани с финансиране на процедури по подобряване на сигурността. Как действаме? Като цяло сме финансирани 651 милион, сме инвестирали вече 651 милиона евро от европейски бюджет. Ако се занимава с последните елементи, Европейската комисия чрез грантове представила на 360 милиона евро, които са допринесли за 40 проекта като цяло и са генерирали европейски инвестиции – от общо 965 е, милиона евро. Повечето тези средства са отишли в проекти, свързани с околната среда, например инвестиции в е, схеми за пренасяне на втечнен природен глас, газ, пилотно тестване на електрически задвижвани плавателни средства и е, системи за приложения. По отношение на околната среда, има един проект, който а, работи по предоставянето по приложението на СЕКА и МАРПОЛ, това са два регламента, и целта е да се предоставят втечнен природен газ. Това е проекта Blue Baltic в Естония и така ще се финансират на плавателни съдове и ще се разгле... раз... изследва бъдещия потенциал на втечнения природен газ в Балтийско море. Не искам да оставям впечатлението, че подкрепяме само мерки свързани с втечнения природен газ, обаче чрез програмата ТНТ през януари подкрепихме въвеждането на альтернативни горива и съответната инфраструктура. Това може да бъде иллюстрирано с друг проект. Метанолът, бъдещото морско гориво, бъ, морското гориво на бъдещето. Беше тествано движението на, съще, на действащия ферибот Стена Германика на метанол. Може да се подобри и действието, съдействието с трети страни. Работим с Израел по коридори за предоставяне на пресни храни. Тесва се между модалните връзки за прехвърляне на контейнери между Израел и Европейския съюз и след това и по-конкретно в Венеция и след това с охлаждащи камиони до други точки в Европа. Освен това, Европейската комисия подкрепи много интересни проекти по управлението на морския транспорт. В шведската морска администрация се ръководят проекти за 42 милиона евро, където европейското участие е 50%. Този проект предоставя стандартизирана система за обмен на информация, нещо, което води до по-ефективно маршрутизиране за корабите и по-добро управление на графика на костиране и излизане от пристанищата. Това е свързано с програмата Сезар, която предоставя четири основни услуги свързани с вземане на решение, управление на пристанището, управление на трафиката, на трафика и обмен на е, информация. Така се спестява гориво, намалява се времето за акостиране и се предоставя много по-точна информация за пристигане. То нещо, което оптимизира и услугите за прехвърляне на стоките по-нататък за сухопътен транспорт този тип системи са от огромно значение за е, развитието на европейската промишленост и подобряват пазарните условия за тях. Важно е да се каже, че тези системи, известни също като STM, са свързани и с предложението, което се предвижда да изготви Европейската комисия за оптимизираните многомодални коридори – следващата година във връзка с форма за дигитална транспортна логистика. От тук нататък какво предстои? От, както представих проектът от Европейския парламент, започнах обсъждане на темата с заинтересовани лица и консултации. Крайната цел е да се оцени много по-точно потенциала на морските магистрали и да се прецени кои от тях ще бъдат най-важни за бъдещето. Добре е да имаме точни действия. Трябва да се знае, например, за околната среда по какво да работим. По альтернативни горива или по по-сериозно използване на водните пътища. какви типове пристанища да използваме, как да се оптимизират процесите, свързани с пренос на товари, дали да инвестираме повече в управлението на трафика или пък и в обучение за а, работа с различни типове альтернативни горива, да кажем бункерите за втечнен природен газ. Тази година бих желал да разработя на следващите стъпки за магистралите в моретата – за да се види какво е най-добре да се финансира и как да отрази то по-добре резултата от дискусиите в форума за дигитален транспорт. Тук е много важно да се работи по вертикалните транспортни коридори, да се модулира по-добре нивото на амбиция на морските магистрали като коридори, и да обмислим дали да се покриват повече портове а, с всеобщо значение или други пристанища. Трети вариант би бил да се вземат предвид нези пристанища, които по-настоящем се подминават от вертикалните коридори. Има различни пристанища, някои са по-големи, някои са по-малки, обслужват различни типове на... Е, услуги. Но ако целта е да стане по-екологично европейския флот, трябва да работим и по альтернативна инфраструктура за горива да подпомагаме усилията в Балтийско море и, и да обръщаме повече внимание на намаляването на емисиите. В периферните региони, освен всичко това, се води и сериозен дебат за това как по-добре да има връзка с тези периферни региони. Има различни средства за финансиране а, за тези територии, които са най-силно засегнати от своята географска отдалеченост или особени географски характеристики. И работи с Европейския парламент по най-важните действия, които трябва да бъдат финансирани по проекта за морските магистрали. За мен е много важно значението на тези магистрали да бъде отразено и като политически приоритет, и като средства, които са им предоставени. Трябва да има грантове, които са насочени към свързването на морските магистрали с системата на трансевропейските транспортни мрежи. всичко това трябва да стане при спазване на съответното право и с мерки за насърчение на съответната промишленост да разработи по-ефективни и по-екологични решения. Така че цялостният отрасъл да стане много по-природосъобразен. Очаквам да продължим да работим по тези теми, когато се стигнат до следващ... стигне до следващите елементи от бюджета, свързани с темата. Много е важна вашата подкрепа, за да може морските магистрали да станат съставна част на а, системата на европейските транспортни мрежи. Благодаря ви много, господин Симсън. Благодаря за тази презентация. Сега преминаваме към дебата. Давам думата на Исмаил Ертук. Вие сте един от постоянните ни докладчици по тази тема. Заповядайте. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Радвам се, че си тук, скъпи Брайан. Добре дошъл в парламента. Имам два въпроса. Два неща, които искам да кажа. Първо, не знам а, дали значението на морските магистрали е добре познато в страните членки. Страните членки налагаме се, съжаление отново да кажа, са основно пречка да се постигнат конкретните е, цели. Е, следния пример. Миналото, е, през миналия мандат обсъждахме директивата за чистите морските горива. Според мен това беше най-добре подготвената директива от страна на страните членки. Страните членки, в това число и моята страна членка, направиха така, че вече да няма а, а, конкретни амбициозни цели. Националните планове за действие трябваше да бъдат е, предадени до края на 2016 година. Продължаваме да очакваме тези национални планове и не повече от 6 страни членки са е, представили такива е, планове. Вие продължават е, да обясняват е, за, за целите, за пристанищата, за горивата е, и така нататък. И то много правилно. И, и аз не знам какво ще стане в крайна сметка и как ще постигнем успех, след като нашите страни членки са, как да се изразя, а, меко казано, нямат желание да участват в това. Моят въпрос е как да накараме страните членки да си напишат домашното и да направят първи, първата стъпка, а именно да предадат националните планове за действие. Втори, е, второ, имам да задам един въпрос. Ние в Комисията по транспорт преди три месеца имахме възможност да отидем на мисия във Франция. Е, Една част от нашето пътуване беше до пристанището на Марсилия. И аз за първи път трябва да призная, видяхме, че се планира коридор за пресни плодове. Никога не бях чувал за, чувал за такова нещо. но беше много интересно. Пресните плодове пристигаха от Израел. Това беше пример за добра практика на морска магистрала. Но това а, тази практика нямаше да бъде успешна и нямаше да доведе до този резултат, ако не беше включила местните партньори, местните заинтересовани страни. И в тази връзка е моят въпрос. Как можем и как може Европейската комисия да направи така, че тази информация да се разпространи по-добре в европейските региони? Благо... Благодаря. Исмел? Въпросът беше как да се работи с тези а, системи, които понякога са трудно подвижни. Сега господин Вин Ван да копиме думата. Много съм щастлив, че никой не спомена Брексит до този момент. Това ще, ще ми бъде първият въпрос а, към Бран Симсън. Какво ще стане с морските магистрали във връзка или пък а, без връзка с Брексит? Това е четвъртия разговор, който имаме с координаторите на коридорите Тенти. е координаторите още веднъж ни представят много атрактивна информация. Има риск. Координаторите работят изключително усилено. Беше ни представен втори работен план от е, Карла Пейс. Бран Симпсън също говори за план. Е, той същия ли е? Вие двамата работите по един и същи план в различни аспекти или заобщо опитвам се да разбера каква е разликата? А, а, какво става с драгирането на а, Дунав? В Роттердам чухме, че драгирането е част от поддръжката, но мисля, че всички знаем, че е, драгирането на, на, на Дунав е инвестиционен проект е, в контекста на европейските коридори. И този проект може да бъде финансиран със средства за коридорите. Това исках да ви попитам. Исках да ви попитам и за сътрудничеството с Румъния и България. Защото Дунавът минава през територията на различни държави по Дунава минават граници между държавите. Исках да ви попитам в тази връзка за сътрудничеството. Госпожа Пейс засегна части този въпрос. Вие говорихте за фондовете, кохезионните фондове. И, и това винаги е предизвикателство. Госпожа Пейс може ли да използва кохезионните фондове? Просто се питам. Питам се дали използваме в достатъчна степен европейските фондове. Три въпроса към Бран Симпсън. Първо, е, последващите действия във връзка с морските магистрали и схемата за търговия с емисии. Eh, presenteren. En mijn vraag aan hem is of dat uh, gevolgen voor hem. Моят въпрос е. Ще има ли последици? Има ли решение на Съда на Европейския съюз инвестициите в пристанищата? И моят въпрос към Брайан е, когато той ни представяше различните опции, какви е, са приоритетите, какви са връзките между е, приоритетите, какъв ще бъде доклада на сметната палата. Това ще има значение за, за следващията година. И ако се върнем до подробния план за действие, е, какво става с морските магистрали извън Европейския съюз, защото е, само 6% от германската флота, например, пътува в рамките на Европейския съюз. Така че ам, нашия план ще има влияние и върху територията извън Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Теличка има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Добре дошли и от мен. Ако аз трябваше да опиша чувството след втората презентация на координаторите ще кажа, че имам чувство, че е, има голямо взаимодействие между е, координаторите. Так, и комисията успява да създаде е, клъстери в този смисъл и според мен това е много положително. Каква е целта на това взаимодействие между е, вас? Да и благодарение на това взаимодействие ние успяхме да си създадем една обща представа за това какво става във връзка с коридорите. Анализите, които ни представихте и това какво предстои като законодателна, като политическа работа и, и концепциите е, ще ни бъдат е, от полза. Изслушахме две много подробни презентации, наистина изчерпателни, бих казал, но едно нещо, което ми липсваше, може би защото съм изгубил връзката в някакъв момент, е политическото послание, ключовите послания, които отправяте. В първата презентация това присъстваше участие, но ми се иска да ни, да ни кажете кои са трите основни а, извода и къде бихме могли да ви подкрепим. пак повтаря, може би не съм внимавал достатъчно и не съм разбрал, но какво, какви са вашите послания, къде бихме могли да помогна. Ще, ще, ще спра до тук. Преди три години бях от другата страна на дебата и знам, че задачата, която изпълняват координаторите е трудна. Но като цяло е, виждам, че има по-добро фокусиране, по-добра концентрация, по-добро взаимодействие, отколкото в миналото. Господин Крамер, благодаря ви за презентациите речното и морското корабоплаване е всъщност са доста екологични, ако са спазени два критерия. При вътрешното корабоплаване, ако корабите се адаптират към реките, а не обратно, а при морските кораби, ако има ограничения за емисиите. А, а, по принцип обаче корабите са а, екологични. Въпросът е обаче следния. Европа тъпче на място. 80% от речното корабоплаване в Европа се осъществява по Рен. 80% от парите отиват на друго място. Каза се, че няма национални политики. Ще ви дам един пример. В Германия, мисля, че преди около 20 години се взе решение за изграждане на пристанище на река Везер. каза се, че има нужда от това пристанище, защото Елба няма достатъчна дълбочина. Хамбург бяха против в пристанището на Везер могат да стигат големи кораби и Елба трябва да бъде изкопана. Вчера обаче бяха публикувани две, е, две статии, които се казват, че това, това пристанище на Везер ще стане в крайна сметка излишно, защото всички кораби ще отидат в Хамбург а, и или трябва да се изгради пристанище, или да се изкопае, да се увеличи дълбочината на Елба. Двете да се направят едновременно ще бъде безсмислено и ще бъде разхищение на пари. Мисля, че анализите показаха, че прогнозите, които се правиха, не са били правилни. Тоест, искам да кажа, че имаме достатъчно пари. Въпросът е къде ще ги инвестираме, така че това да е правилно. Комбинираният транспорт е нещо чудесно. И в миналото, когато си говорихме за TNT мрежа, си, си казахме, че е, е, искаме да подновим една железопътна връзка дълга 40 е, е км, за да може да се минава през Росток до Копенхаген, защото това ще бъде най-краткият път от Средоземно море до Копенхаген. Датското правителство беше против, имаше една втора възможност, тогава транспорта не беше комбиниран и така нататък и така нататък. Всичко от това върви против корабоплаването и транспорта се пренася към сухопътния транспорт, което е налудничево. И сега трябва да, да се е, реши. Ще дадем ли шанс на а, реч, е, морския транспорт, водния транспорт и или пък не. Едно нещо мога да ви кажа. Без техническа иновация дори без технически иновации бихме могли да направим водния транспорт, речния транспорт е изключително екологичен. Ако успеем да намалим от 2012 година употребата на тежки масла на 0,5% емисиите а, пак ще бъдат 500 пъти повече, отколкото ако използваме дизелово а, гориво. Можем да забраним използването на тези а, масла и това а, веднага а, ужасно много ще подобри качеството на въздуха, ще се намалят вредните а, вещества. А, защо не става това? Защото всички мислим за бъдещето, за, а, за след 2020. Не, че съм против течнения природен газ, но това, което веднага може да се направи, е да се забранят а, а, а, да, тежките а, а, горива. Защото сега корабите, корабите 10 км след като излязат от пристанището не използват това гориво, след това отново включват на него. А, има стратегии за Европа, не само стратегия за Балтийско море, но и за а, Дунава. А, и а, държавите желаят да си сътрудничат, а, искат да имат обща перспектива. Не всяко пристанище за себе си, не всяка държава а, а, за себе си. Готови са да се а, обединят. А, а, има примери, пет пристанища на три държави работят заедно. Тоест всички са се казали, искаме да работим заедно, а не един също друг. В тази посока трябва да се е, върви. И след като това не е възможно, дори в Германия се питам как ще бъде възможно а, в цяла Европа. Затова с ужасно много се радвам на Дунавската стратегия и Германия много би могла да се получи а, специално от това. Благодаря, господин Кремер. Господин Тели има думата. Благодаря, госпожо председател. Вие имате думата наистина, господине. Благодаря още веднъж. Много се радвам да видя координаторите е, сред нас. Благодаря ви за презентацията, особено за Дунава, защото аз съм унгарец, ние за съжаление нямаме море и затова се особено се интересувам от тази част, която каса Дунава. Благодаря ви. Първо, защото споменахте екологичния аспект, защото, както е най-вероятно знаете, биологичното разнообразие и запазването на естествените местообитания са приоритети за някои държави, в това число е за моята. Ви споменахте няколко пъти Сърбия. Доста говорим за ефекта на свързването на коридорите. Когато говорим за Дунавския коридор, със сигурност трябва да включим Сърбия, за да постигнем целите. Вашата презентация показа а, а, практически примери за използването на плавателните съдове за изследване и обследване, станциите за тонажно измерване и така нататък. Ред а, а, съвсем а, практически пример, моят въпрос е включена ли е Сърбия по някакъв а, начин? А, говорихме за Хрватска и за България. Има ли нещо по средата между двете? Вторият ми въпрос е следния. Вие споменахте а, срещата на транспортните министри в Роттердам. От ваша гледна точка, Кой според вас е най-спешният въпрос, най-големия приоритет а, след... за следващата среща на транспортните министри във връзка с Дунавския коридор? А, какво решение трябва да вземат те? Много благодаря, господин Дели. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, благодаря и добре дошли на двамата оратори. Е, благодаря ви за изложенията. Благодаря на господин Симпсън за поясненията. Виждаме, че вече съсредоточаваше вниманието върху логистиката, морския транспорт, споменахте периферност на някои държави. Всеки е, дърпа чергата към себе си, но да са необходими е, необходимо сътрудничество за преодоляване на задръстванията сега в е, контекста на Брексит и Ирландия ние имаме Атлантическия океан и Ирландско море като нещо като бариера и ще бъде много важно да се прехвърли образно казано мост върху това препятствие. А, ще поставите ли акцент върху този регион, особено в контекста и в светлината на Брексит? А, да бъдат преодолени пречките и задръстванията. Госпожа Шмидт, имате думата. Благодаря. Това беше много интересно изложение, според мен все още е, се придържам към неоптимистичната страна и мисля, че постигането на целите до 2030 година е доста амбициозна. Аз идвам от Австрия и естествено имаме проблеми е, с драгажните операции по Дунава, нямаме мултимодален терминал, едва ли ще се здобием с един. Имаме терминал за товари с, с железопътна връзка с съседна страна, но това е основен проблем за нас. Ние сме го обсъждали тук и конкуренцията всъщност не се придвижва по ЖП пътища и мисля, че тук има една система на една държавна система за железниците. Искам само да посоча, че ние в Австрия имаме федерална железница и с много големи трудности те гарантираха по-голямата част от западните железопътни връзки да бъдат снабдени с бежичен интернет. изпробваме сега превозни средства, които се движат без водач. Искам да запитам как ще можем да гарантираме националните системи да отговарят на истинска мултимодална трансгранична система. Благодаря, госпожо Шмидт. Карла, Брайан Симпсън. Много въпроси ви бяха зададени, но как ще работите, как работихте с държавите членки? Това бяха въпросите, които бяха зададени. И, а, това беше свързано с проектите, които се прилагат на територията. Един вид а, а, също така и за магистралата, за а, свежи плодове, които идват от а, а, Израел. За вас въпрос беше за кохезионните фондове, също така за решаването на проблемите в контекста на Брексит. Има много голяма връзка между нашите приоритети, това, което а, се казва в доклада на а, Сметната палата, какъв е политическия, политическото послание. Господин Крамер посочи, че границите на емисиите са много важни и че е много важен истински план за действие по а, стратегията беше поставен акцента върху върху а, въпросите, които бяха задавани на срещата на върха с, м- министрите. Беше поставен въпросът също така да не се забравят периферните региони и госпожа а, Шмидт зададе въпроса дали целите са амбициозни. И така, имате въпросите. Очаквам отговорите. Всеки от вас има около 7 минути. 7 и половина. Започваме с Карла. Ще започна с въпроса на господин Херцог Иван де Камп. Брексит, е, каквото и да става, че е, Обединеното кралство ще бъде съседна държава. Ние имаме добросъседска политика. Няма да говоря по този е, голям проблем работния план и подробното изпълнение винаги е един и същи, но в регламента винаги се казва по различен начин. Това е план за издействие, дали ще бъде работен план. В крайна сметка ние се опитваме да го направим реален и да го приложим. По въпроса за драгажа на Дунава, това е един непрекъснат процес, това мога да го кажа. Много интересно. Така че всъщност няма да финансираме драгажната дейност. Това като може да финансираме са корабите, защото ако аз съм направила драгаж на, на дъното, тогава вече мога да измеря къде е най-дълбокото място и да правя в реално време маршрутите на корабите. А, вече те могат да си а, купуват драгажни кораби и маркиращи кораби и така нататък. Всичко това е възможно със средства от Генерална дирекция МУВ и от Генерална дирекция Реджио, регионално развитие. Така че драгашната дейност е поддръжка, а, така че не може да искате заем, за да а, си поправите обувките, плащаме за нови обувки. Всеки трябва да има бюджетна линия за драгажни операции. Сега сътрудничеството между Румъния и България, вярно е, че няколко години от живота ми бяха посветени да обединя тези две държави. Понякога това ставаше по-добре, понякога не толкова. Сега обаче не беше така. През февруари се срещнах с двамата министри. Междувременно Българският министр той не прави чудо, наистина беше чудо. Три години е имал бюджет за драгаж, купил е кораб за измерване и ще купи драгажен кораб. Значи това беше, стана за 3 години, ние бяхме буквално безмълвни, за румънците нямат проблем защото а, те всяка година а, правят драгаж, защото иначе се оплакват. Има ново министерство в България в момента в резултат на изборите преди няколко седмици. Аз наистина се надявам, че тази година, преди лятото, ще а, е, направим драгаш и това ще бъде нещо фантастично и аз наистина се надявам, че това ще стане. Сега, парите от кохезионните фондове. Когато започнахме с тен те получихме 11,1, 11,3 милиарда по кохезионните фондове, но те почти са изхарчени. Те са възложени, разпределени за различни проекти. Има много голем, голям интерес в кохезионните страните по политиката за сближаване, защото всички знаят, че тези пари ги има и никой не знае какво ще стане в бъдеще, така че нека да се възползваме от парите, които имаме. И ние сме много удовлетворени от това, което се случи. Така че има разлика между общите пари и кохезионните пари. Не може да се пипат кохезионните пари. Павел? Зададохте въпроса за а, основните, ключовите проекти. Мисля, че ако е възможно, трябва да има мултимодална или поне бимодална структура. Много се интересуваме от трансграничното сътрудничество, защото до този момент всяка държава си работеше така вътрешно всеки се грижи за пътниците в собствената си територия. Но трябва да ги обединим, трябва да направим, да отразим и трансграничните аспекти. Там, разбира се, има други проблеми, други разпоредби друга цифрова система, езикови проблеми, каквото още се сетите. И а, е, на последно място, но не по значение, трябва решението да бъде устойчиво за което е необходимо цифровизация, да се види къде се строи, необходимо е специално планиране, е, трябва да се създаде план и а, според мен това е най-важното нещо за ТНТ. Това, което се опитваме да направим, да имаме да имаме същата система за железопътните връзки. Мисля, че това е много важно. Господин Крамер, съжалявам, аз тук идвам за пета година, за първи път ви чувам да кажете, че вътрешните вътрешните водни пътища са наистина екологично решение. Просто мога да ви разцелувам. Наистина мога да ви разцелувам. За първи път се случва това. Председателката, нека това да бъде след по-късно. Да, наистина можете да ми направите една услуга и да помолите в Германия да се а, получат връзки между а, Рейн и Дунава, може би вие сте човек с власт и може да се справите с несвършената работа. Да ви кажа, че ако а, преминем към ново по-чисто гориво, не забравяйте, че първо трябва да решим проблема с тежкия нефт. Има някои рафинерии, които преработват тежкия нефт, защото е много важно къде ще бъде използван той. Много е важно да се следи какво става с тежкия нефт, защото трябва да се намери решение, за да може да се предотврати замърсяването на околната среда. Трябва да се работи по тези огромни количества и това наистина е екологично предизвикателство за нас да се грижим за тежко върху тежкия нефт. Следващия въпрос. Наистина околната среда е много важна. Ще ви кажа какво направихме миналата година. Е, направихме една група от експерти, Знам, че проектът е много труден и, това, и на мен ми е нужно хора, които могат да обучат моите хора да работят с европейското законодателство в контекста на националното законодателство и те могат да поискат помощ от този екип експерти. Се надяваме, че това ще облегчи много повече процедурата, защото всички държави, които имат все още право да получават кохезионни фондове, не знаят как да се справят винаги с европейското законодателство, което е много сложно. Собствените ни държави изпитват трудности. Именно тогава се намесват тези екипи експерти оказват помощ. Каквото и да правите, екологичното законодателство си съществува и ние трябва да го спазваме. Това, което правим, вие питате кои са най-спешните неща. Аз мисля, че дадох отговора вече на Павел. Това е околната среда, законодателството, трансграничните въпроси, така както отговорих на Павел. Ирландия е изолирана. Ми добре, ще построим, ще трябва да построим мост. Госпожа Шмидт. Да, винаги има проблеми с драгажната дейност, защото Дунав е много оживена река, красива река и проблема е да се обединят тези две характеристики. да остане Дунав красив и само да се прави драгажна дейност а, тогава, когато, само когато е необходимо и до степента, до която е необходимо. И се надявам, вие също сте от Австрия, казахте, правилно ли съм разбрала. Мисля, че Австрия се справи много добре сега на изток от Виена. Мисля, че пристанището на Виена също така добре се справя и ние много се гордеем с това пристанище. И изключително и за бъдеще. Но вие сте права, драгашните операции трябва да се извършват много внимателно и аз съм сигурна, че вие ще гледате а, и ще го направите само до толкова, доколкото беше а, необходимо. Председателката благодаря Карла, а сега давам думата на господин Симпсън. Well, Ishmael, 25 uh, years I was in the European Parliament and 25... Благодаря. Е, и Шамаил, 25 години съм в Европейския парламент и 25 години проблемът е всъщност в държавите членки, така че няма каквото и да било е, изненадващото. Просто трябва да продължим да настояваме и да настояваме, докато най-накрая не се откажат да се противопоставят. Е, все има някоя страна, която има един приоритет, друга има друг приоритет. Много ни е трудно да ги убеждаваме. И то говори за целият проект като цяло. Е, за, за целият проект за трансевропейските транспортни мрежи, а не за различните му елементи, а, магистрали в моретата, и, морски магистрали и прочие, всеки си гледа на свой интерес, своята част от магистралите. А пък ние сме хоризонтални, а не вертикални, оттам идва трудността. Така че давам си сметка за това, опитваме се да бъдем възможно най-убедителни, за да може държавите членки да подкрепят това предложение. Сега за, за плодовете в Израел работихме по коридора за пресните плодове. Е, пристанището тук е Венеция. Има различни технически елементи. Един от проблемите е, че в едната посока вървят пресни плодове и трябва за да стане по-ефективно, да има нещо друго, което да пътува в другата посока. Имаме някои варианти, например цимент, който е необходим на Йордания, така че работим с хората в Израел и се опитваме да разрешим този проблем. Тъй, че имам а, надежди тук. Това е, сам, това е пилотен, пилотен проект – но на този етап върви добре. За Брекзит всъщност да, гласувах да останем в Европейския съюз. Ще се си изненадаш сигурно. Особено много. Но тъй че Великобритания ще се разглежда просто като съседна страна, като Марокко или други страни, и Норвегия. Може би не е Норвегия, всъщност Норвегия е доста по-добре свързана. Но има известни проблеми за Ирландия. Сметната палата и нейният доклад. Той беше малко остър към нас. Но ставаше дума за миналите програми и за трансевропейските мрежи, а не за СЕФ и не за бъдещите програми или сегашните. Откакто влезе в действие СЕФ, нещата са се подобрили. Имаме списък на при... свързаните пристанища и работим в дългосрочен план. Но да, струва ми се, че сметната палата беше малко прекомерно критична Те просто гледат а, е, крайния резултат на финансите. Всъщност много често има много повече от това като важна информация за оценяването на един проект. Господин Таличка, а, работим заедно от време на време дори. Сядаме да изпием по едно вино и дори с а, а, Матиас Грош по една бира. Заедно попитахте какви са приоритетите. Ми аз ги очертах. Три политически приоритета. Околна среда, логистика и безопасност в морето. Това са трите приоритета. И не се отклоняваме от политическите си приоритети. Майкъл. Има проблем, действително. Пристанищата се конкурират едно с друго. И за това, особено ако са много близки, близко разположени, те не обменят много информация. Ротен там е, Навстен там, Ливопол и Сасхемстен са отлични примери за този тип отношение. Няма смисъл да се строи прекрасно ново пристанище в Вилхем, Вилхемсхавен, ако след това ще се драгира Елба, а, просто има различни приоритети и всяко пристанище си се обгрижва само себе си. Така че разбирам какво казваш. Иначе Майкъл ако чакаш да се случи ще трябва да почакаш малко повече. Международната морска организация ВИМ се пита за приложението на нейната директива за е, сиарата. Въпросът е, може ли е, до тогава да се премине към втечнен природен газ. През 2020 година работата в Международната морска организация трябва да бъде финализирана и да е, сме готови за приложението. За периферните региони има множество пристанища в периферните райони и те могат да участват в СЕФ и също в програмите за околната среда. Те могат да участват и в финансиране от фонда за регионално развитие. приложението на транспортните коридори не обръща толкова много внимание на периферните райони. Това са трансевропейски мрежи. Но тези области съществуват и се надявам, че ще ги обсъдим повече в подробности по-нататък. Ще говорим за нуждите на периферните райони, но не казвам, че това няма да бъде направено. Съгласен съм, че трябва Ирландия да е свързана. Обаче, като излезе Великобритания от Европейски съюз, как можем да го направим? Няма да е лесно, но това именно подчертава казаното от мен току-що за периферността, която ще бъде разглеждана по съвсем различен начин, защото ще има голяма дупка в Европейския съюз, там където до сега беше Великобритания. И ще трябва да се занимаем с това по- възможно най-скоро, за да може Ирландия да продължи и да се чувства свързана с останалата част от Европа. Силно вярвам в това, затова работих по периферните райони. Повечето хора смятат, че периферните райони с са Азорските острови и други подобни територии. да, те са също важни, обаче имайте прави, че след две години и Ирландия може да се окаже периферен регион. Госпожо Шмидт, казахте, че сте оптимистично настроена. Не, че сте песимистично настроена, обаче не разбрах. За Дунав ли става като цяло дума или за трансевропейските транспортни мрежи. Аз обаче съм оптимист. За първи път имаме последователна политика в областта на транспортните мрежи в цяла Европа и съсредоточаваме ресурсите си върху нея. И за, така може да се каже, че имаме повод за оптимизъм. Имаме проблеми, разбира се, можем да говорим за драгирането до безкрай или за а, насърчаването на пристанища да работят заедно. Но според мен това е начина да се върви напред. Брайан, Кайла, благодаря ви, че продължавате да сте оптимистично настроени Комисията по транспорта възнамерява да ви помогне. Благодаря ви за участието, благодаря ви, че отговорихте на зададените въпроси. Отговорихте на всички въпроси, така че съм много благодарна и винаги сте добре дошли. Благодаря ви и до скоро. И благодаря за отличните презентации.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

Nous continuons nos travaux. Продължаваме, колеги. Следва много интересна тема. Всички ще се сетим за детските си години. Става дума за космическата стратегия за Европа. Е je donne la parole et vous prie d'excuser notre rapporteur, madame Meissner. Госпожа Майснер е докладчик. Тя обаче нямаше как да присъства на е, това заседание. Нека да изчакаме обаче господин Прайан Симпсън да поздрави всички. В крайна сметка това е бившия председател на комисията по транспорта. Voilà, on attend que tout le monde s'embrasse, tout le monde s'accompagne. Allez, on revient sur un sujet très sérieux. И след разменените поздрави, Нека да преминем към една важна точка за нашата комисия. Коментари без микрофон. Госпожа Майснер не можа да дойде на това заседание, така че Господин Теличка ще представи нейното, нейния доклад за космическата стратегия за Европа. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много. Гизине ми изпрати няколко коментара, които искаше да сподели с вас. Мисля, че е съвсем ясно, че инициативата за разработване на космическа стратегия може само да бъде приветствана от нас. Всъщност Европа има 21% дял, т.е. близо 50 милиарда евро годишна печалба и 2000, 230 хиляди работни места в тази област. Но и друг път и в други отрасли сме губили водещи позиции, така че не трябва да ги приемаме за даденост. Космическите технологии са друг важен елемент, който ще продължи да играе важна роля в транспортния сектор. И в тази връзка целта на това становище, според докладчика, трябва да е да подчертае ролята на отрасъла на транспорта във връзка с Европейската космическа стратегия. И тук нека да споделя няколко елемента от самото становище. В становището се подчертава значението на високотехнологичен подход, транспортът да бъде част от решенията, от вземането на решения за космоса за бъдеще и това означава ем, представители на отрасъла да бъдат включвани в вземането на тези решения. И ем, тук е важно да има предвид е, участието на бизнеса. Освен това, становището говори за това в кои области космическите технологии могат да доведат до подобрение включително и предвидени економически растеж, многомодалните транспортни мрежи и междуоперативните транспортни системи. Космическите технологии могат да играят роля за по-добри е, услуги и, е, за управление на трафик и използване на системи за комуникации и а, за управление, като за тези за автоматизирано кацане на въздухоплавателни съдове. Другият важен въпрос е, са възможностите за нови бизнес модели, включително и там, където има евентуална висока добавена стойност за европейците. Всяко евро трябва да, да привлече допълнителни 7. Това се очаква да се надяваме, че е вярно. Та или иначе това твърдение добре показва наличния потенциал. От тук нататък остава да видим как ще се развият нещата. Това е мой коментар, госпожа председател. След това Гезина Майснер казва точно същото което аз казах, така че явно сме съгласни. Космическите технологии ще играят важна роля в подхода, свързан с е, безопасността на, разпо... Е, на транспортните услуги, навигацията, управлението на трафика, гъвкава законодателна рамка трябва да бъде въведена, за да може да се насърчат иновации в частния трас. Частния сектор. След това още три коментара и след това ще направя няколко заключения изключения. В становището се обръща особено внимание на все по-нарастващата зависимост на отрасъла на транспорта от космически технологии, да кажем при управлението на транспорта или системите за проследяване. Космическите приложения могат да подобрят и приложенията на европейското право, разбира се, защитавайки прави, всички правила за защита на данните и на личната неприкосновеност. Говори се и за Европейската система за географско позициониране, Галилео, която е на крайния етап преди пълното включване и се предвижда да се вземат предвид съответните а, решения, така че а, да може тя да бъде използвана по възможно най- а, лесен начин. Знаете за какво става дума. Голям е потенциал. И той все още не е използван. Заключение. Важен е отрасъл, не само за големите фирми, но и за малки и средни фирми. Очаква се да се предоставят много работни места, а за БВП бих казал, че може да има въздействие, което да е тясно свързано с новоочредени предприятия. това е необходимо да има интелигентни системи за финансиране, за насречаване на развитието на предприятия в тази област. И накрая на последно място докладчика вярва, че е необходимо да има съсредоточаване на работата на Комисията по транспорта върху тези теми да излезем със силно становище, толкова силно, че и три да не може да го пренебрегне. И разчита на вашето съчувствие за това. Благодаря ви много. Това беше всичко от Гезине Майснер. Благодаря ви, господин Теричка, Господин Маринеско, заповядайте. Uh, Благодаря за презентацията. Благодаря и на докладчика за представените идеи в проекто становището. Искам да добавя някои неща. Първо, мисля, че трябва да поискаме от комисията да предвиди за следващата многогодишна финансова рамка финансирането, което ще позволи изграждането на сателитната система Галилей за, Галилей за транспорта. Защото е необходимо да се предвиди бъдещо финансиране, за да заработи системата. Второ, транспорт е ЕГНОС трябва да покрие цялата територия. Чрез, не знам, може би натиск върху индустрията. Трето, смятам, че комисията трябва да предложи, това е включено в стратегията, но трябва да настояваме да, да изготви законодателни предложения, с които да накара промишлеността да използва технологията GNSS защото тук стана дума за интелигентни пътища. Ни успяхме да въведем за а, автомобили, но мисля, че трябва да продължим. И също така да въведе приемници за Галилео във всички области на промишлеността. Мисля, че трябва да кажем няколко думи за глобалното проследяване – защото в момента е дадена частота за ADSB, но само 30% от пространството се покрива от това проследяване и накрая трябва да поискаме от комисията да продължи по приоритетите от тази година и да продължи с GTI. и да предвиди съвместно предприятие е, за такава работа в космоса. Ако искаме Европа да бъде космическа сила, трябва да направим нещо и за научно-изследователската работа. Благодаря господин Маринеско, госпожа Яла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя госпожа Майснер за нейното установище. Аз мисля, че можем да очакваме в следващите години бум от предложения във връзка с мобилността в градовете, емисиите, селското стопанство. И с възможността за намиране на специфични адхок форми на финансиране, в това число и фонда и иновации в областта на космическите технологии. Мисля, че трябва да се намери достатъчно финансиране за тези проекти. Освен това, трябва да бъдат намерени и подкрепени нови модели – съвсем недалеч от нас такива модели съществува. Como, como tecnología. Y luego también hay otras tecnologías mucho menos eh, arriesgadas, pero que, que dan... Има и други по-малко рискови технологии. с а, известен капацитет за финансиране. Така, например, могат да се изстрелят на необходимата височина малки сателити и така нататък. Всички тези модели обаче трябва да бъдат надежни и безопасни и да бъдат също така независими от съответната политическа ситуация, от войните, които бушуват на изток. Системата Галилео е много важна за бъдещето. Това е инвестиция в бъдещето. И това има връзка и с транспорта, с разпространението на знания. Хоризонт 2020. В Хоризонт 2020 също се съдържат космически аспекти и хоризонтални програми, които също могат да се използват. Не знам защо о, Генерална дирекция научни изследвания ги се отказала от тях. Също така става дума и за автономност по отношение на сигурността, проверка на данните, които е, идват от, е, от е, спътниците. Подкрепям сътрудничеството между различните агенции, не само между Европейската космическа агенция и Агенцията за отбрана, изобщо е, между всички агенции, които са заинтересовани. Трябва да бъдат интегрирани и всички страни членки, които нямат собствен сателитен капацитет, така че да можем да си сътрудничим и да се учим е, един на друг. Благодаря следващия оратор. Аз просто искам да благодаря на Гензина Майснер за становището. А, космоса е една много комплексна област. Комисията ИТРЕ преди години се състои да продължи с Галилео и това е чудесно. Мисля, че е много важен и факта, че е, Франция запази своя капацитет за работа в космоса. Много съм тъжна, че през 70-те години Великобритания се отказа от това линиите, които имаме в момента, независимо дали става дума за проследяване или за нещата от транспортна гледна точка, по-прецизно проследяване, по-прецизен GPS, всички имат полза от а, тази а, програма. Могат да се проследяват инциденти и така нататък. Със сигурност докладчика ще получи предложение от всички групи. Мисля, че въпросът не е партиен. А, и мисля, че становището на нашата комисия ще бъде целенасочено, кратко, ясно и ще може да а, стане част от а, доклада на, на водещата комисия. Когато Обединеното кралство излезе от Европейския съюз, то няма да излезе от а, космическата а, програма, защото тя е доста по-широка. Става дума за а, големи суми в фондовете, става дума за партньорство, което ще продължи да се развива. И е, много е важно да да, да гарантираме да имаме правилната програма, правилните цели, ако искаме да набираме фондове. Благодаря. Думата. Аз ще, сега ще взема думата като съдоклад. Искам да благодаря на госпожа Мейснер за доклада. Основното послание, което искам да се върна е за връзката между космическата програма и иновациите в транспорта. Искам да взема, да цитирам два конкретни примера, които са свързани, са свързани с ЕДРФ, да се създадат а, пътища, да има масивни данни, а, практически за много бързо, за нула време. А, по целия свят и програмата Галилео, която а, дава една локализация с точност до метри и позволете ми да да реагираме на различните иновации в сферата на а, транспорта, свързаните автомобили и така нататък. И сега економическото превръщане в сферата на трансфора трябва, транспорта трябва да бъде свързано с обща стратегия, защото без нея нищо не може да се направи. Това ще бъде една добра скала за определене на напредъка на дейността и трябва да помогнем в тази сфера, за да може да се получи координирана стратегия а, и това ще бъде наистина истинска работа. Надявам се, че ще може да се предадат двете искания и до агенцията. Също така би трябвало да се занимаем с някои въпроси, а именно а, отпадъците в космоса. Това е истинският истинска тема, с която никой не се е занимавал. А, мисля, че в една стратегия на технология, иновации и така нататък, трябва да видим какво трябва да се направи с отпадъците. Защо казвам това? Защото, например, с ядрените отпадъци, те могат да бъдат катастрофа. И аз мисля, че това е нещо, което наистина трябва да стане обект на проучвания. И сега продължавам. Вие ще отговорите на моите въпроси. Господин Рейке, аз а, искам да кажа всички отпадъци се следят много прецизно от две агенции. Едната е в Америка, ДАСА, с инфрасентриметрично премерване на размера на, е, на отпадъци. Това е тема, който се третира вече, тъй като е, е, той е един много сериозен въпрос. Искам само да направя една малка бележка и слушах много внимателно това, което беше казано. Винаги казваме, а, ко, космоса е списък, който е вид, вид транспорт, космическия транспорт също така, прехвърляне на дати за транспорта, за логистиката. Искам да ви напомня само, че космоса е елемент на транспорта и мисля, че не е нормално тази тема да не се третира тук в тази комисия с приоритет. Достъпа до а, космоса е въпрос на транспорт. И това е една тема, която е изключително важна, защото въпрос, става въпрос и на суверенитет, отбрана, сигурност, и така нататък. И не само това. Има много проблеми още с изпъл... изпълняването на програмите на извеждане в орбита. Вече през последните 3-4 години няма финансова видимост. Това, което се прави от Германия и Франция, а, е нещо, което горе познаваме, но нямаме представа какво ще се прави в по-дългосрочен план и да се започне да се работи. А, а, и нашия достъп до, до космоса наистина много крехък. Няма една държава, която да може сама да се справи с извеждането в изстрелването на космически кораби. И това е една тема, която би трябвало наистина да се сложи на масата на обсъждането. И а, аз мисля, че има също така проблеми, свързани с а, стратосферния или субстратосферния транспорт. Космос представлява транспорт, все още не е услуга и мисля, че трябва да а, третираме този въпрос, както до сега не е направено. И може би комисията и ще се занимае с този въпрос, но трябва да се каже също така, че комисията ще внесе едно а, предложение за следващите 20 години, защото в тази сфера не се планира за 3-4 години напред. Ако продължаваме по този начин, ще се дистанцираме от целия свят. Повече достъп до космоса е, е въпрос на, на суверенитет. Следващия оратор, благодаря ви, благодаря на докладчиците. Важно е да се подчертае конвергенцията, сходимостта и интересите на а, към а, големите предизвикателства. Аз не съм толкова негативна, както колегата Доминик а, а, Рике. А, но а, тези проблеми вече се крият зад недостатъчното използване на космическите програми в Европа. И в този контекст мисля, че трябва да се повтори в доклада а, това, което беше казано в предишните изказвания. Първо, нашата комисия трябва да предвиди разпоредби за а, структурите, а, за транспортните системи, свързани с, с Галилео, с дроновете. Трябва да се подчертае също така европейската програма, свързана с анализ на космоса. И накрая мисля, че трябва добре да откроим също така конкуренцията с други държави на пазара на спътници. Също така Европейския съюз все още не е приел европейска преференция в тази сериозна а, сфера, която в други държави е силно субсидирана. Би трябвало да, и, с, да имаме, да постигнем реципрочно, за да може да реагираме като Европейски съюз на космическата програма. Благодаря, госпожо председател. Много важна тема обсъждаме днес в Комисията по транспорт. Темата за стратегическата независимост на Европейския е, съюз, множество области на космическата политика. Намираме се в щастливата е, ситуация е, да имаме възможност да изстрелваме ракети. Френска Гвиана не зависи от това да позиционира, не трябва да позиционира нашите ракети в Кейп Канаверал или на Байконур. Както вече се каза, техниката е достатъчно напредна в своето развитие и дава първите си плодове. Дълго време Галилео беше обект на критика, трябваше да се намери допълнително финансиране от 1 милиард кое, от страните членки, което да се добави към 8 милиард от бюджета. Ам, това вече е зад гърба ни, но а, вече имаме собствена ам, система за сателитна навигация и агенция със седалище в Прага. Колегата Теличка ни отведе в Прага където получихме интересна информация от тамошния директор. Информация за това докъде е напреднал процеса на прилагане, например в областта на авиационната безопасност и сигурност. Той ни показа космически блокове, които вече работят също така в областта на сигурността на корабоплаването, за това танкерите и корабите да преминават по-безопасно, особено там, където руските танкери оперират на много тесни протоци при пресилен вятър и така нататък. Гибралтар и Босфора също играят а, роля. И едно нещо, което стратегически трябва да обсъдим в тази комисия, а, им, а именно а, дребнавите спорове при събирането на пътни такси което изобщо не, няма нужда да се прави. Всеки, който отива в Чехия или в Австрия и, а, и в Германия, да, да има винетка залепена на стъклото. Швейцарца добре за тях, разбирам, но и те могат да бъдат а, включени. Големите доставчици на услуги, които събират пътни такси не знам, Доминик, при вас, коя е голямата агенция за събиране на пътнически такси. Те, тези, тези оператори а, могат да се обединят в консорциум заедно с други, с други по-малки доставчици на услуги. А, които да събират таксите и да ги отчитат, примерно с мобилно приложение. Трябва да обсъдим една, една такава идея и да поискаме комисията да участва. И още нещо, което много силно ни впечатли в Прага а именно, а именно, че тази система за глобално позициониране, тя ни е необходима в Европа. Не знаем американците какво ще направят а, а, за в бъдеще или пък американците. Тия неща не ги знаем. А, в някакъв момент те могат да спрат да ни предоставят техните сателити и за целта ни е необходима собствена сателитна система, която да заработи колкото може по-скоро. По Този европейски GPS както ни каза директора на агенцията, трябва да може да, да, да работи с Android и с мобилна операционна система. С Apple няма да може. С Apple няма да може, защото Apple са американци, но всеки трябва да може безплатно да си, строи, е, да си свали тази е, GPS е, навигация, която ще работи с точност плюс-минус 20 см. Това ще бъде нашата европейска навигация. Британците ще ги включим. Те са много а, активни. Да, джекети, както каза, ви искате да продължите да участвате, поне в това да участвате. Програмата е страхотна. Merci, monsieur, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Kuhn. Je vais laisser... Много благодаря. Сега за няколко минути ще дам думата на госпожа Люкрение от комисията. Аз не съм госпожа Лекрение, която е в една паралелна комисията. Тя ме помоли да се изкажа от нейно име. Имате думата, господин Теличка. Ще премина на английски, ако нямате нищо против. Приветстваме становището, както и подкрепата, която избрах, изразихте днес във вашите коментари. С прилагането и приемането на космическата стратегия, целта на комисията е да а, даде допълнителна стойност на а, економиката. Това беше казано от няколко от вас. Транспорт е ключова сфера, която може много да се възползва от космическите предложения това беше показано много ясно в примерите, които някои от вас цитираха. Позволете ми да кажа една дума за някои от програмите, които изпълняваме и които бяха споменати. Знаете много добре, разбира се, Галилео. Имаме една втора система, която е ЕГНОС, която е регионална система за подпомагане на спътници. От 2011 година се работи по нега. Ако говоря за ЕГНОС, например, е, той работеше много добре в 2016 година. Както каза колегата Маринеско, покриха се райони на Европа, ъгълчета, които липсваха в системата. Що се отнася до Галилео, знаете много добре, че ние обявихме едни първоначални услуги, постигнахме напредък, значителен напредък през последните две години. Вече имаме 18 спътника в орбита. Вече се попълва констелацията и се планират нови изстрелвания. Позволете ми да кажа няколко думи за Коперник, защото това може да е интересно и за транспортния сектор. Това е новата програма, която използва наблюдаване на космоса, както и данни за наблюдение на Земята, инсито, проследяване на климатичните промени, на нивото на моретата и така нататък. Коперник също така може да бъде използван да в помощ на корабите, избиране на безопасни морски маршрути и така нататък. Може би също така една дума за една трета тема, по която работим. Говорим за потенциалните инициативи в спътниковата комуникация, за управление на трафика, за проследяване, също така възможности за работа с пилотирани системи, което също беше споменато. И може би, позволете ми да кажа една дума за автономния достъп до а, космоса. Вие споменахте това. Нашата амбиция е да засилим автономията на Европа в пространството, в самата стратегия сме изложили някои действия, които бихме искали да предприемем в тази сфера. И накрая, ако погледна към вашите коментари, мисля, че някои от вас също така споменаха, че нещо трябва да се направи за пазара, трябва да се замислите за образованието. Мога само да кажа, че в космическата стратегия казахме, и аз цитирам, комисията ще предприеме конкретни мерки, включително и регулаторни, за да се въведе Галилей в Галилео, в инфраструктурата, така че ние съвсем ясно разглеждаме тези проблеми а, може би мога да ви кажа и нещо положително във връзка с мобилните телефони. А, има а, има фирми, които са включили Галилео. Искам да приключа тук. Искам да ви благодаря, че сега работим по конкретните мерки за прилагането на космическата стратегия, така че вашия доклад и съдържащите се в него предложения са съвсем добре дошли. Председателката, благодаря. Давам думата на господин Теличка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които подкрепиха Гезине. Всички подкрепиха това, което е написала тя и ще й го предам. Сега по някои коментари, които бяха направени, само няколко коментар. Първо, от ключово значение е да имаме космическа стратегия, но също толкова важно е за тази, както и за всички други стратегии, които ще имаме е, за в бъдеще, да оценим какви са нашите възможности в съответната област, както в областта на Галилео, така на Коперник и така нататък. Тук имаме инфраструктура, това не е проблем. Не сме сред е, лидерите, но има разминаване между това какви са възможности и какъв е, каква е действителността. И вие, госпожо председател, засегнахте това във вашето изказване. Връзката с транспорта и това, което се отнася от транспорта, се отнася до много други сектори. Беше споменато посещението на нашата комисия в Прага, беше интересно беше интересно, че не винаги получихме отговори, което показва, че има разминаване между институциите, агенциите, доставчиците на услуги и новосъздаващите фирми. Така че е въпрос на използване на инфраструктурата в реалния живот. Аз бих отишла малко по-далеч от това, което каза Доминик. Не става дума само за отпадъците, не говорим за кръгова економика. И това трябва да залегне в космическата стратегия. В момента разполагаме с базата и с инструментите, И трябва да, да използваме в космическите технологии не само рециклируеми материали, но и такива, които са продукт на кръговата економика. И това е във връзка и с закона, който току-що приехме на пленарно заседание. Още няколко коментара бяха направени от господин Маринеско, например, а понеже аз замествам докладчика, не бих искала да отговарям на тези коментари, ще ги предам и тя ще ги вземе предвид, доколкото ще те за необходимо. Благодаря, господин Теличка. Госпожа Аяла Сенор. Още, още само няколко думи за отпадъците и космоса. А, в Холандия е Европейския космически център. И е, когато бяхме на посещение там, е, чухме, че трябва да се създаде мрежа за преработка на пациите в космоса. Тази мрежа, така да се каже, ще лови отпадъци. мислено е по този въпрос. Ние ще разгледаме този проблем с космическите отпадъци много подробно, защото това е нещо, което искаме да научим, за, кой, за, който, за което искаме да научим още. Добре ще проследяваме това. И така много добре. Много благодаря господин Теличка за това, че говорихте от името на госпожа Майс, Майсер и дадохте много въпроси на колегите. Сега искам да ви кажа, че 19 април по обед е крайният срок за представянето на измененията. Няма много време. И сега продължаваме с последната точка. Европейската комисия за приемането и ревизирането на техническите спецификации за оперативната съвместимост. Давам думата веднага на господин Фихт за между 5 и 7 минути. Добре, прекрасно. Имате думата. Thank you very much, Благодаря много, госпожо председател. Да, тук съм за да ви представя проекта за делегиран акт за технически спецификации за оперативна съвместимост. Много важен нормативен документ за приложението на четвъртия пакет за железниците. Четвъртия пакет за железниците, както тази комисия много добре знае, има два е елемента – пазарния стълб и техническия стълб. Техническия стълб бе прият през юни миналата година, на 15 юни. И със сигурност сте добре запознати с цялостния контекст и целите на четвъртия законодателен пакет, пакет за железниците да има един на европейско пространство за железниците, за да се увеличат бизнес възможностите за участниците в сектора и да се подобрят услугите и да има и нови услуги и за пътници, и за а, клиенти, нуждащи се от превоз на товари и тези услуги да са добре и за економиката и за постигането на целите за борба срещу промените в климата. Всичко това изисква простряване на нормативната уредба за железниците, понижаване на административните разходи, за да може железниците в Европа да разработват повече продукти и услуги и по-добри такива, да се премахнат а, националните правила там, където това е подходящо. Има а, около хиляда такива нормативни изисквания на национално равнище, които трябва да бъдат разгледани и да се вземе решение до каква степен е необходимо те да се запазят или не. Също така Агенцията за железите има своята роля при сертифицирането на предприятията, тя трябва да действа като предоставя обслужване на едно гише, както и координация, включително и за трансграничните услуги. Особено за тях, но не само за тях. Комисията работи с агенцията за разработване на приложението на тази част от пакета, за да може да се разработи методологията и да се вземат практическите решения включително и конкретните методи. И във връзка с това се работи по техническите стандарти за оперативна съвместимост. Те съвсем не са нов елемент на четвъртия законодателен пакет, но са елемент, който е необходимо да се ам, преразглежда а, редовно и да се актуализира. Особено вземайки предвид новите е, условия, в които агенцията ще предоставя своите разрешителни за бъдеще. Парламент и съвета, съгласно член 5 на директивата за оперативна съвместимост, е, директива 707-2016 година, там член 5 дава правомощие на комисията да приема делегирани актове за задаване на тези технически стандарти за оперативна съвместимост. И точно това обсъждаме днес. Основен елемент на този делегиран акт е, че трябва да бъде изготвен преди а, изменението на съответните технически стандарти за оперативна съвместимост. По-рано се работеше отделно по двата елемента, сега а, има връзка. Първо следва да се приеме делегирания акт и там да се очертаят целите на техническите стандарти и едва след това да се приемат самите технически стандарти. За нас това е важно и полезно, защото така се гарантира а, последователността, а, връзката между стандартите и а, конкретните цели, за да може действително да се изпълнят задачите, които имаме за цел да изпълним с тях. И да се насочва по този начин работата по конкретните стандарти. И така, след като се приеме този делегиран акт, който е важно да бъде прият възможно най-бързо, ще бъдат зададени конкретните цели за всеки един от стандартите за оперативна съвместимост. И всеки стандарт ще се приеме и след това изменя се в бъдеще, съгласно насоките на Агенцията за железниците с член, а, акт за приложение, както предвижда процедурата в регламента. По настоящ по акта по делегиране се обсъжда неформално с агенцията. Това протече от ю... през юли август миналата година. След това имаше допълнителен период на работа в рамките на експертна група на комисията. Имаше изслушване през януари тази година, беше поканен парламента, а, ние също изпратихме представител, след това протекоха консултации, 350 коментара са, изпъл... са получени до тук и се взема предвид и това, че до 17 април е, продължава срока за подаване на коментари. От там нататък комисията се налага, е, надява бързо да може да се премине към приемане на този акт по делегация е, и се надява да няма възражения от парламента и съвета. В първоначалните членове ще видите, сме се опитали да определим основните въпроси от общ интерес, които трябва да бъдат засегнати от всички стандарти за оперативна съвместимост. Първо, че трябва да се оценява ползите и разходите и така нататък. Има от там нататък и отделни членове по всеки един от 11-те отделни стандарта, които съществуват, вземайки предвид конкретните, очертавайки основните цели, които трябва да се изпълнят от съответния стандарт. В акта по делегация са зададени определени цели – е, свързани с е, въвеждането на промените, възникнали при четвъртия законодателен пакет и по-конкретно от е, преходните периоди и валидността на разрешителните. Какво се случва, когато се променят стандартите и какво е въздействието върху разрешителните предоставени до тук във връзка с предходните стандарти. Също взема се предвид въпроса за това как работим с подсистемите и с а, превозните средства и се вземат предвид и конкретните цели, свързани с хоризонталните въпроси. Иновацията, прехвърлянето към железопътен транспорт. Много добре знаете, че целта е и да се насърчат иновациите в железопътния отрасъл. И ако има иновации, те също трябва да могат да бъдат отразени в сертифицирането и стандартите. Да се създадат възможности за намаляване на разходите, за дигитализация, за по-нататъчни развития на информационните услуги това е от мен. Ако имате въпроси, ще отговоря с удоволствие. Тук присъства и моят заместник, който отговаря по темата. Благодаря. Благодаря. Имате ли въпроси, господин Вим Вандекап. Благодаря много, госпожо председател. Всъщност при повечето от очертаните въпроси сложното е в подробностите. Делегираните актове според мен не получават достатъчно внимание в парламента. Имам обаче въпрос към господина от Европейската комисия – Когато се работи по акт по делегация, всички искат да участват. Какво става обаче при приложението? Може би е твърде рано, но в преговорите за четвъртия законодателен пакет за железниците стана ясно, че на този, че в същия период – има държави членки, които все още работят по приложението на втория законодателен пакет. И това е моят въпрос. Има ли разлики в приложението между различните държави членки и различните железопътни дружества? А тук се отразяват мерките основно на управляващите инфраструктурата но бих желая да получа отговор. Господин Кремер. Моя въпрос отива, разбира се, в същата посока. Има четвъртия железопътен пакет. Много се борихме за това той да бъде делегиран акт, а не да мине покрай нас, да се каже, че това е техническо досие. Ако се сравним обаче с едно железопътно предприятие, ние сме истински европейци. Железопътните предприятия във всяка страна членка са последните националистически власти. Те е, си гледат само в собствената паница и изобщо не им пука за Европа. Битката беше е, сериозна, но постигнахме успех с това, че в момента досието е делегиран акт, защото ние успяхме да повлияем на решението дали това е, технически, е техническо или политическо досие. Няма да забравя, а, когато а, ставаше дума при РТМС а, за това, че ние искаме да имаме последната а, а, дума. Страните членки силно се съпротивляваха. А, те взеха решение, че тази европейска система за управление на железопътния трафик е нещо хубаво. Хубаво обаче тя да е съвместима навсякъде. Имаме 10 000 км железопътна система с РТМС, но нито един локомотив, който да може да мине по всички тези километри. И въпреки това страните членки казаха не. Вие останахме обаче твърди а, и, и при а, техническия стълб останахме а, твърди, защото не може да сме похабили 10 години време и усилия, а нещата да по продължават по-старому. В момента обаче въпросът е кога всичко това ще стане реалност, а не да допуснем грешката, както при РТМС, текстовете, законите да са чудесно. Wie setzen Sie das durch? Wie verhindern Sie, dass der eine... Така че въпросът ми а, е следния как да имаме единна система, която да не бъде обаче изпълнена по два различни начина. Така че конкретно, първо, кога а, във времето и ако а, а, страните не успеят да се споразумят кой ще вземе решение, Европейската железопътна агенция, вие ли, във всеки случай не страните членки, как, какво ще направите, за да няма забавяне във времето, а да можем бързо и точно да изпълним нашите цели в интересите на Европа, а не в интересите само на една страна членка. Господин Дели. Uh, само няколко въпроса. Първо, доста обща е формулировката, може би това е обичайно, но както и нашият координатор каза, трудното често е в подробностите, пък тук се приемат едни рамкови предложения и те са обикновено доста общо формулирани. Ето, например, член 6 от този акт делегация който е свързан с шумът от превоза на товари по железниците. Има различни условия в различните държави. Някои имат строги правила, някои имат по-леки правила, други, като източноевропейските държави, имат твърде стари влакови композиции и просто те издават много шум. Другият въпрос, свързан с член 14 и издаването на билети. От началната до крайната точка. Това беше част от четвъртия пакет за железниците, но тук не виждаме достатъчно яснота за плановете по въпроса. Макар че ако правилно си спомням, имаше доста дълъг преходен период и също се съгласихме, че трябва да изчакаме и пазарът да се задейства преди да предприемем допълнителни действия. И последният ми въпрос по член хората с намалена подвижност. Това е важна тема. Има повече от 30 000 гари, където качването е изключително затруднено, тъй като стъпалата са твърде високи, влаковете стават недостъпни за хора в колички. Но, за да се подобри нещо, са необходими много средства и много време. И така. Вашият законодателен акт, когато се финализира, ще вземе ли предвид тези две измерения времето и парите? Благодаря. И аз се бях записала списъка за изказвания. Защото основният ни въпрос към комисията е как ще действате и, е, е, и как и кога. По въпросите повдигнати от господин Дели, искам и аз да се спра на член 14 и по-конкретно алинея 6 от този акт по делегация. Мисля, че трябва да има малко повече яснота. както уточнява Директива 2370 от 2016 година предвиждат се специални многомодални решения. Железниците се предвиждаше да участват в разработването на такава система и да предоставят по недискриминиращ начин и формат всички необходими данни които могат да са на разположение за планиране на пътувания и закупуване на билети. И държавите членки се предвиждаше да следят такива системи и да не, да не водят до дискриминации между различните фирми и да се гарантира поверителност на информацията, защита на спазването на правилата за конкуренцията, т.е. комисията трябваше да се занимава с проследяването и, и да предоставя законодателни предложения. И така, въпросът ми е съвсем прост. Комисията предприела ли е действия в тази връзка и ако да, кога? Господин Крамер, и ви искате да добавите нещо? 30 секунди. Съвсем накратко а, с информацията един и същи билет за цяла а, е, Европа. Железопътните предприятия, вие казват, цената е а, а, фирмена тайна. А, и тогава казахме, добре, ако след 3 години не го направите сами, ще ви задължим със закон. Правят ли го? La commission, vous voulez комисията. Имате време за отговор в рамките на една-две минути. Ако не успеете, може да ни отговорите по имейл и да ни дадете конкретна информация. Much, uh, firstly, Благодаря ви, госпожа председател. Първо по въпрос на господин Ван де Камп за това как се действа така, че да се гарантира добро транспониране. Това не е, тясно, това не е свързано с този акт по делегация. Но мога да отговоря. По целия четвърти законодателен пакет следим работата по транспонирането в държавите членки. Имам специален комитет, който работи по е, предоставяне на насоки на държавите членки за това как да транспонират правото в определени области, особено там, където има някои затруднения или неясноти. Надяваме се, че по този начин ще се постигне по-бързо и по-уеднаквено транспониране във всички държави членки. Разбира се, това няма как да преодолее ситуации, в които определени държави членки целенасочено а, транспонират бавно или погрешно, но а, като цяло може да подпомогне процеса. Сега, показаното от господин Крамер, мисля, че е един от основните елементи на четвъртия законодателен пакет за железниците е, че не разчитаме а, само на държавите членки да транспонират, и да се погрижат националните правила да спазват европейската рамка. А, всъщност даваме възможност на дружествата, работещи в областта, да дойдат при нас в нашата агенция за сертификация. И нашата агенция ще прилага едни и същи правила еднакво навсякъде в Европа и се надяваме, че с това някои от проблемите, с които се сблъсквахме в миналото, ще бъдат елиминирани или поне намалени. И се надяваме, че и с този акт по делегация ще успеем да покрием а, и много други области, които в миналото са имали проблема на, големи разлики между държавите членки. По шума, в този делегиран акт се вижда само обща цел. От там нататък в комисията и агенцията по железниците, както и в обсъжданията с държавите членки, работата ще продължи. Е, тъй като, както вие посочихте, темата е чувствителна по множество причини, някои от които изразихте. Също времено трябва да се направи нещо за шум, шума, защото има, пред, има а, поводи за загриженост за гражданите а, и за здравето на, на гражданите а, и ще има специални мерки и делегираните актове, този делегиран акт би позволил мерките за оперативна съвместимост да се прилагат по такъв начин, че ако има нови технически иновации, те да бъдат незабавно включени в тези а, спецификации. След това издаването на билет от началото до края на пътуването. Основният елемент тук е да се създаде техническата система, която да позволи това да стане, включително да се обменя информация за цените. Обаче един такъв стандарт не може да принуди железниците да предоставят на трети лица способността да продават билети. Изчерпахте времето си, казва председателката. Така че, господин Фиш, бихте ли ни отговорите по всички тези въпроси за билетите, например, и другите въпроси, отговор в а, имейл. А, тъй като ни трябва спешна информация, трябва да знаем дали Европейската комисия е готова да ни предостави предложение, по които да може работата да напредне. Затова, господин Фиш, много ви благодаря и очаквам с нетърпение вашият имейл. Благодаря ви много, уважаеми колеги. и С това закривам заседанието. Координаторите ще продължат с заседание на координаторите след 5-6 минути. и то ще приключи в 18.30.